Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di... Добър вечер. Започваме с няколко минути закъснение работа. Поздравление за всички. Тук представителите на комисията и тримата кандидати за поста омбудсмен. Първата точка е от одобрение на дневния ред. Ако няма възражение, се счита одобрен. Сега ще представя процедурата, която трябва да следваме на това заседание на комисията. работата, заседанието открито за всички членове на Европейския парламент под член 204 от регламента. Комисията по петициите получи 6 кандидатури за поста Европейски омбудсмен, от които само три бяха обявени за приемливи, допустими. Днес ще изслушаме тримата кандидати, чието кандидатури се допускат, които ще бъдат изслушани по азбучен ред. Първо Викторио Ботоли, после Никифорус Диамандурус и накрая Жан Ив Моне. Всеки кандидат разполага с един час, в, която, в който трябва да представи своята кандидатура и да отговори на въпросите на депутатите. 15 е, минути са отделени за едно уводно представане от страна на кандидата, след което започва първия кръг въпроси и ще давам думата на колегите по системата ДОНТ. След това 15 минути се предвиждат за процедурата Catch the Eye, спонтанни въпроси, непредварително записано. В веб страницата на Комисията по петициите са публикувани всички данни, свързани с процедурата също и допуснатите и недопуснатите кандидати, писмените молби, свързани с всеки един от кандидатите и въпросите към кандидатите и техните отговори. И вече имам, разполагаме с много голяма информация по тази процедура. Това е в наша, наша полза. След днешните изслушвания комисията ще изпрати становището на, в председателството на парламента, за да продължи е, процедурата и да се определи гласуването на е, тримата кандидати за омбудсмен. Ако нямате възражения, откривам изслушването и ще помоля първия кандидат, господин Виторио Ботоли, да започне със своето изказване. Okay. Няма го. Не, не ще дойде. Не се е отказал, предполагам. Ще дойде. Бенвенуто. Добре дошъл. Няколко мига, за да се настани. И сега господин Ботоли трябва да направи 15-минутното си уводно изказване и да представи своята кандидатура, след което ще започне първият кръг въпроси от е, евродепутатите. Господин Ботули. Honorable members of Committee of Petitions. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията, първо искам да ви благодаря че ми давате възможност след първия тур на селекция да се ява пред вас. Моето представяне е, съзнателно ще бъде съвсем кратко. От опит е, знам, че дебата е най-удачният начин да се развият темите, които ви интересуват така че да може по-добре да се оцени човека, който стои пред вас. И това е най-добрият начин да се даде възможност да повдигнат и всякакви други теми, които евентуално вие смятате, че е, трябва да бъдат засегнати. Тук е, ще говорим за историята на човешките права. Аз преподавам това на моите студенти. Вие, като депутати от Европейския парламент и членове на комисията по петициите, сте отлично запознати с конкрет, тази конкретна форма на не юридическа защита на човешките права от една независима, лесно достъпна институция под контрола на публичната администрация. Що се отнася до моя опит, е, аз съм представил биографията си и факта, че присъствам тук пред вас, означава, че вие сте решили, че тя е подходяща. А от тук нататък за всякакви допълнителни пояснения съм напълно на ваше разположение. Отговорил съм вече в писмен вид на някои конкретни въпроси, които ми бяха зададени, като отговорите отразяват моите приоритети, които имат за цел да подобрят работата на службата, за която кандидатствам и да дадат възможно най-голяма видимост на поста омбудсман. Съществува обаче една идея, която е основна и трябва винаги да бъде изтъквана. Защитата на човешките права, която фигурира в Конституцията на страните членки, не е достатъчна, за да гарантира пълната защита на тези права. Всъщност, е, е, защитата на тези права, е, говоря за това, което гарантира омбудсмана, не е на едно и също ниво във всички страни членки и във всички региони. Съществува очевидна дискриминация между различните страни и различни райони. Е, на последната среща на Института на Европейския омбудсман бе разкрита една притеснителна тенденция. В много региони и страни и членове на Европейския съюз някои институции или функции на омбудсмана са били забранени с закон. Други са били редуцирани по съображения на липса на ресурси, било то човешки или финансови. Това е тенденция, която е, се наблюдава от известно време. И в такъв смисъл трябва да си дадем отговор на два въпроса. Първо, каква е, какви са причините за тази отрицателна тенденция? И второ, какво трябва да направи по този въпрос Европейския омбудсман? Що се отнася до първия въпрос, причините, поради което се случва всичко това, е, са ясни на всички, които се занимават с човешките права и с ежедневието на публичната администрация. Трябва да се признае, че и парламента и националните и местните администрации са структури, които са е, избрани от е, народа, за да ръководят страната и съответно да управляват в полза на благодействието на народа. Но в един момент тези структури могат да се окажат е, самодоволни, практически независими организми с чувството, че са универсални. И в такъв момент те представят да бъдат инструмент, който работи в полза на народа, а народа става инструмент за развитие на подобни структури. Тоест, управляващата класа не е в състояние да изпълнява основното си задължение от тук нататък, което е да изпълнява като основно вен орган основните нужди на народа. А по отношение на втория въпрос, трябва да се търси решение на проблема гражданите на Европейския съюз не могат да бъдат жертва на дискриминация при положение, че са граждани на един съюз. Затова съответните институции и органи, които се занимават с защитата на човешките права, и омбудсмана и мрежата на европейски и на европейските омбудсмани – трябва да работят, като е, имат ясна точка на контакт, който е Европейския омбудсман. Тази борба с една толкова очевидна дискриминация ще е толкова по-успешна, ако те работят е, в съгласие с парламента и най-вече с вашата комисия. Аз съм напълно наясно, че след 10 години напълно отдадена работа за гражданите на моя район и моята страна, моя ангажимент да предоставям ефективни и ангажирани дела става още по-силен. Има, разбира се, предизвикателства, но има и възможности – в сферата на защитата на човешките права. Особено в рамките на една още по-добре развита европейска интеграция. Уважаема госпожо председател, с това аз приключвам моето представене, но мисля, че много от важните страни могат да бъдат анализирани в подробности и ще възникнат в хода на вашите въпроси. Затова искам също така и да ви помоля от тук нататък да мога да използвам моя роден език, защото е, това изслушване е много важно, много дали, е, важно и не бива да се подлагам на риска да бъда интерпретиран погрешно. Затова ще се опитвам да се изразявам възможно най-точно. Благодаря на Виторе Ботори за поведението. Се, разбира се, той може да отговори на италиански на въпросите. Сега откривам дебата с изказванията на колегите и според графика, който сме е, е, одобрили, е, сме предвидели две минути на изказващ се и според списъка първи е, е господин, госпожа Грюни. Благодаря, госпожо председател. Господин Боттоли, Първият ми въпрос е какви ще бъдат приоритетите ви като омбудсмен в следващия мандат? Какви подобрения смятате да въведете в функцията омбудсмен? Обмисляте ли промени в статута на този пост? Как възнамерявате да подобрите службата за европейските граждани? отчитайки спецификата и определена в договора, какви пропуски сте забелязал в сегашния, сегашната институция Омбудсмен? Как смятате да осъществите проектите си? Как виждате сътрудничеството си с Комисията по петициите и по какъв начин гледате на сътрудничеството с другите институции? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Грюни. Господин Босинаро. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин професор, уважаеми кандидати, ще задам следния въпрос. Какво предлагате, за да се заздрави връзката между Европейският омбудсман и националните му еквиваленти, националните омбудсмани. Благодаря. Grazie, l'onorevole Анкис. Благодаря. Господин Ракис. Ah, okay, excuse me. The, the next one. On your left side. It's okay.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 считат, че някои човешки права, например правата на националните етнически мълсенства, са били изолирани, така да се каже, изключени. И има много институции, които не желаят да влизат в конфликт по тези въпроси. Но аз лично мисля, че това може да се разреши с диалог. Не бива да се затваряме очите и да считаме, че тези конфликти не съществуват. Надяваме се също така, че евентуално поста омбудсман, омбудсмана може да помогне за решаването на този конфликт. И именно тук ще задам своя въпрос не само към вас, но и към другите двама кандидати. Можем ли да очакваме, че правата на малцинствата ще бъдат разгледани с нужното им значение? и дали ще им се предаде също толкова голямо значение, както, разбира се, останалите човешки права, за да се премахнат всички случаи на нарушаване на подобни човешки права. Много държави членки в Европейския съюз, между тях и Унгария, са на същия, са същото положение. Много хора в тях са разочаровани именно поради незачитането на тези права. Няма солидарност от страна на Европейския съюз. И аз питам. Като че ли много често националните политики отиват срещу общата политика. И дори така наречените общи ценности не биват зачитане. Става ли тук въпрос за двоен стандарт? И въпроса към вас е, имате ли някакви планове, някаква стратегия, за да премахнете подобно нарушаване на човешките права, за да не чувстват гражданите, че всъщност са управлявани според един двоен стандарт и за да се премахнат нарушаването на, на човешките права. Такъв беше случая с правото на изказване в Италия, но това е само един пример измежду другите. Тези проблеми засягат големи а, групи хора и именно за това се обръщам към вас с този въпрос – Бихте ли направили нещо, за да се спазват еднакви стандарти за всички етнически групи? И какво евентуално ще направите за връзката между национални и общностни политики във връзка с човешките права на мълцинствата? Благодаря. Господин Парадели. Е, е, Благодаря, госпожа Парадели. Благодаря на господин Ботоли за това, че е тук сред нас. Господин Ботоли, имам важен въпрос към вас. Кой е бил най-големият проблем, с който сте се сблъскали като национален омбудсман? И по какъв начин сте го решили или сте се опитали да го разрешите? Считате ли, че подобно нещо може да се случи в Европа? И считате ли, че ще имате съвсем различни проблеми като Европейския омбудсман. Е Харкин. Госпожа Харкин. Благодаря. Аз също искам да приветствам нашия кандидат сред нас. Е, извинете ме, че не успях да чуя цялата ви презентация, но чух голямата част. Четири въпроса имам. Първо, господин Батоли. Е, регламента за прозрачност 1049 се отнася до административната дейност на европейските институции и страните членки и прилагането на европейското законодателство. И на европейско ниво и на ниво на страните членки има разпоредби, които дават възможност на публиката да получава информация за а, европейските дела. Как ще направите така, че да се спазват тези разпоредби и какви мерки е, предлагате за подобряване на достъпа на гражданите до информация? Втория ми въпрос е по-кратък. Как вие лично ще допринесете за подобряването на а, начина на обслужване, който предлагат европейските институции? Във вашето представене, вие говорихте за институции, които започват да обслужват себе си, а не нуждите на гражданите или клиентите си. Та как смятате да направите така, че бюрото на Европейския омбудсман да не стане този тип институция. И накрая, тъй като този пост е ангажиран с работа с гражданите, предимно или изцяло, той трябва да бъде е, насочен достатъчно е, ясно и достатъчно лесно да могат гражданите да го ползват, защото много граждани не са наясно с разликата между институциите. Е, ние, които сме вътре, кипим в работата на тези институции, често не си представяме, че всъщност хората, които се обръщат за помощ към нас, всъщност не могат да направят разлика между една институция и друга. Благодаря, господин Оркин. Thank you. Thank you and... Госпожа Окин, благодаря, благодаря ви, че сте сред нас. Един въпрос имам, който според мен е ключов за омбудсмана. Това е въпроса за е, добрите практики в управлението, разумното управление, които трябва да бъдат спазвани от европейските институции. Сега по Лисабонския договор има два нови члена, които ви предоставят юридическо основание за въвеждане на този тип е, добри административни практики във всички европейски институции. Как ще подходите към тези две нови разпоредби, за да предло... приложите тези нови правила към европейските институции? Сем Салавракос. Благодаря, господин Салавракос. Благодаря. Благодаря на господин Ботоли за това, че ни оказа честа да бъде тук днес искам да му задам следният въпрос. Имам усещането, и не съм само аз, че има много неща, които се променят в Европа днес. И то много бързо. Заради иммиграцията, заради пристигането на хора с различни култури и религии, които, хора, които имат различни възгледи за живота като цяло. И не на последно място, що се отнася до човешките права, поне в Италия, знаете, че тази тема е много наболяла в Италия, имаше различни разисквания относно разпятието, и беше поискано да се махнат разпятията от училищата. Нещо, което нарани италианците, защото италианците са християни, католици. И едновременно с това нарани и хора с други религии. Трябва да намерим някакво равновесие в човешките права и как вие виждате ролята на Европейският омбудсман, за да осигури това равновесие в човешките права? Какви трябва да са ограниченията, когато става въпрос за ценности от този тип, за който говорих. Това беше само пример измежду много други. Благодаря. Abbiamo finito con gli interventi. Това бяха записаните изказвания. Сега ще дам думата на Виторио Ботоли за отговор и след това ще дам за... Ще има време за спонтанни въпроси. Имате думата, господин Ботоли. per questa sera, ma Надявам се, че утре или други ден ще мога да предам и пълни отговори на всички е, въпроси. И мисля, че въпросите бяха много е, подходящи и свързани с дейността на Европейския е, омбудсман и въобще на омбудсмана като е, функция. Какви подобрения мога да въведа в поста, ако бъда избран на, на поста европейски омбудсмен? дал съм отговор на писмените въпроси, които ми бяха зададени и е много важно да се е, е, изгради една концепция. Смятаме, че най-важното е не само да се подчертае а, кои са основните функции, основните причини да, и мотиви да се създаде тази институция във всички страни и региони, а именно да подпомага гражданите в неговите отношения с държавната администрация, когато гражданинът смята, че някое от неговите права е нарушено от а, тази администрация. Не искам обаче да има а, неяснота. Това е основната роля на всеки омбудсман в всяка страна и региони. Но за европейския омбудсмен, според мен, е, има и е, една също такава важна роля, един аспект, който смятам, че до сега не беше достатъчно подчертан. Имам предвид член 5 от статута на Европейския омбудсмен, къде, който гласи, че той, Европейския омбудсмен, може да сътрудничи с, с своите колеги и с институциите, които защищават човешките права. Това сътрудничество позволява да се трябва да се развие, да, да получи е, Европейския омбудсмен да получи една проактивна роля по отношение на връзката с останалите омбудсмени и с всички институции, които се занимават с човешките права. Както казах в уводното си слово, има региони, които са част от държави, които са членки на Европейския съюз, които премахнаха тази институция с закон. И други е, граждански защитници, които продължават е, от десетки години да се занимават е, с човешки права, не бяха потвърдени в тази си роля и не бяха преизбрани. Много служби за защита на гражданските права в целия Европейски съюз често са толкова е, отстранявани, че е, посредничеството, което е основната дейност на омбудсмена се свежда до съвсем нищожна функция. Когато казвам, че Европейския омбудсмен трябва да, да укрепи и да разшири това сътрудничество, имам предвид, че използвайки мрежата на всички защитници, граждански защитници на човешките права, се среща, да кажем, не ежедневно, но често, разменя с тях имейли, информация, среща се с тях. И а, така, че всички да са в течение на ситуацията и особено Европейския е, омбудсмен, тогава когато е, този омбудсман се е, сблъска с, с нарушение на право на европейските граждани и, и има е, контрол, не само правен контрол, но и от страна на омбудсмена от, във всички държави и във всички региони, тези неща могат да се избегнат. И за това в заключение ще кажа, че Европейския омбудсмен трябва да бъде в контакт с парламента и особено с комисията по петициите, да заклеймяват подобни случаи на нарушения. И тук не става въпрос да се внасят някакви законодателни изменения, а просто за засилване на авторитета и благодарение на контактите с парламента и комисията по петициите да бъде засилен критичния дух – така че да се гражданите да усетят, че цяла Европа и особено парламента, комисията по петициите имат чувствителност към тези проблеми. Правата на мълцинствата. Едно от основните задължения на защитата на гражданските права от омбудсмана е да разглежда не само, правата не само така най-общо, а да се занимава а, с правата, които философа Бобио, ето Бобио нарича права на генерациите, права на жената, на децата, на възрастните, на хората с увреждания, на иммигрантите. И именно защото това са най-уязвимите категории, които се нуждаят от по-голяма защита а, е, и а, е, за това омбудсмена трябва да има специална чувствителност към техните проблеми и да защищава и техните интереси. Пак казвам, това са най-уязвимите слоеве на нашето общество. Що се отнася до правата на мълценствата, знаете, че в някои държави вече има а, и омбудсмен, който има специфично задължение да се закриля мълцинствата. Но, както казах, всеки един омбудсман е длъжен да защитава правата на най-уязвимите. Кой е най-сериозният проблем, с който се е сблъсквал омбудсмена или аз като омбудсман през 10 си години практика? съм се сблъквал Това е, е един проблем, който засяга цяла Италия. В Италия няма национален омбудсмен и от 50 ти на години регионалния омбудсмен има правомощия по отношение на Централната държавна администрация. Най-големият проблем през тези 10 години беше изолацията. Изолацията на областта Венето, Венето и където трябваше да се направят, положат големи усилия, за да може да се укрепи дейността. Премина 800 до 11 000 инстанции миналата година създавайки една агенция за контрол, защото аз отдадах а, приоритет, освен на основната дейност, на комуникацията. Знаеки, че никой в региона, гражданите на региона не знаят нищо за това какво представлява омбудсмена и въобще дали, че съществува такава фигура – и за това, според мене, омбудсмана трябва да а, насажда културата на човешките права, които а, защищава при жалби. И това а, става и, в академичните среди, с срещи, контакти, с всички институции, които се занимават с тези проблеми, но най-вече да, трябва да се е, направи така, че населението на региона или на страната да знае, че съществува такава институция, която безплатно и навременно защищава правата на гражданите, които смятат, че тези права са нарушени от държавната администрация. Казах е, за, за изолацията тъй като в региона Венето нямаше комисия по петициите, и а, е, омбудсмана беше самотен. А да си сам и да успееш да станеш видим, а, е, да представиш предимствата е много трудно, но, но е още по-важно – защото е, омбудсмен трябва да има на какво да се позове, както е, случая в Европейския съюз Комисията по петициите. В моята дейност година след година трябваше да си създам нещо като комисия по петициите, която макар и неофициално се представяше местни съветници, които имаха особена чувствителност към проблемите на защитата на човешките права и които ми помагаха не само да се чувствам по-малко самотен, но и да успявам да осъществявам моите инициативи или, и всичко това, което смятах необходимо в дейността си а, за защита на правата. А, беше ми зададен въпрос за достъпа до информация и какви мерки могат да се вземат, за да се подобри. Достъпа до актовете до, до Конституцията, до основния закон на всяка една държава и регион а, по отношение на човешките права е основен приоритет. И, и в Европейския съюз, и във всички държави членки са поставили на преден план познава достъпа до актовете, законно, до законодателството, за да може гражданите да знаят какви са техните права. И пред, аз преди всичко съм доволен от закона в момента, законодателството в Европейския съюз, защото, както знаете, Европейския омбудсмен може, има право на достъп до всякакъв документ. Нито един документ не може да му бъде отказан. не може да злоупотребява, трябва да пази тайна, но има а, възможност да консултира законодателството. И от така гражданите знаят, че вече няма никакво, а, никакви ограничения за този достъп, тъй като омбудсмена може да консултира всеки един законодателен акт. И разбира се, гражданите не могат да видят тези е, закони, когато те са секретни или конфиденциални, но омбудсмена може да направи всички справки, които са важни за защитата на правата на гражданите. И това правомощие на омбудсмена в Европейския съюз му позволява да, да няма нито един случай, в който той да да, да не може да направи тази консултация. По проблема за самообслужващите се институции как стават независимо. Мисля, че тук става въпрос за основен аспект от дейността на омбудсмен. Всички конституции на държавите в нашия Европейски съюз поставят в центъра човешката личност. Човешката личност, която има суверенитет, суверенни човешки права политическия или административния орган е всъщност делегиран от е, е, да работи в е, услуга на гражданския суверенитет. ако този орган, който трябва да обслужва гражданите, забрави, че това е основната му, основното му задължение и саморегулирайки се. Използва гражданина като инструмент за утвърждаване на себе си. В, този, в такъв момент всичко е възможно. И дори правата, които официално са скрепени във всички наши конституции, на практика могат да не бъдат въобще спазване, защото политика или държавният чиновник е забравил своята роля и смята гражданите за а, хора, които трябва да му а, служат в неговите задачи. За нас това е от основно значение и това, примера, който дадах преди това, показва, че всъщност дори и в нашия Европейски съюз такива проблеми съществуват, защото когато един италиански регион след 20 години функциониране на регионален омбудсмен с закон, смятам, че дискусията вече трябва 20 минути, когато премахна този пост, лишавайки по този начин всички граждани на този регион от защита и дискриминирайки ги спрямо останалите региони, смятам, че политиците гласували този закон в даден момент са забравили какво дължат на народа, който ги е избрал, основното право на защита на техните права. И това е основно не е достатъчно правата да, са, да се признават. Те трябва да се защищават. А защитата може да се осъществи само по два начина във всички модерни и цивилизовани държави. През юрисдикцията, през съдебната инстанция или при, при извънсъдебната дейност на омбудсмана. Но днес, на, преди, особено в този момент на криза, финансово-економическа криза – колко граждани, тук говоря и за моят регион, но така и в Европа, които са в състояние а, да а, издържат една съдебна, едно съдебно производство в, защ, в защита на техните права. Знаем колко скъпо струва а, съдебната, съдебното производство. Освен това, знаем колко това производство е бавно и сложно, докато дейността на омбудсмена се характеризира с абсолютно безплатния характер и навременното, навременната намеса, защото не е свързана с никаква специална, специфична процедура. Това е спецификата на омбудсмена – и основното, както знаем, е медиацията, посредничеството и едно е, възможност за решаване на проблемите по най-лекия, най- лекия начин с администрацията. Защото омбудсмена понякога може да бъде твърд, ако се налага, ако това налага защитата. Но по принцип той търси помирителни процедури. И а, мисля, че е много важно да бъдат изяснени тези кон... понятия. Когато става въпрос за комуникация, Европейския омбудсмен трябва да направи така, че всички граждани на Европейския съюз и то не само, не само институциите, парламентите, не само политиците, но най-обикновените граждани да знаят за съществуването на тази институцията, която ще защищава правата им в отношенията им с всички европейски институции и това правата на всички държави, всички региони. Тази институция трябва да се познава във всички държави. В момента се познава в много региони, но не знам дали в малките общини всички граждани знаят. В Европа е трудно, много трудно да се а, гарантира тази осведоменост, защото Европейския съюз е някакси далеч от гражданите, но трябва да се положат всякакви усилия, за да може Европейския омбудсмен да бъде да стане известен на всички тези равнища. Смятам, че няма да бъда обвинен за опит за корумпиране, но искам тук да отдам заслуженето на, на председателя на комисията по петициите, последното е, това е последното издание на моята служба. Тук е, е, има тексти и иллюстрации, има 30 таблици, в 15 минути едно, детенце от средно, едно дете от средните училища, за които е предназначена тази публикация, може отлично да разбере кои са основните човешки права, правата му в, в къщи, в, на работното място, правото на здравеопазване, правото на образование и така нататък. И това са предвидени точно за така. за широката публика вие знаете, че градът и републиката, республика, общото дело са основно важни и в, и това е точно трибуната на, на, на плепса. И виждате, че тук има един конкретен начин за едно определено поколение да бъде уведомено за съществуването на тази институция. А, с това приключвам. И, и, съжалявам малко за удължението, но знаете, че лесно човек се вълдушевява, когато говори за такива неща. А, и както казах и в началните си думи. Благодаря ви за вниманието. Е благодаря. Благодаря, господин Ботоли. Стигаме до процедурата по привлечение на вниманието. Първо господин Гомес. Госпожа Гомес. Благодаря. Господин Ботоли, вие частично отговорихте на моя въпрос, но все пак нека да допълня. Първо бяхте много впечатляващи относно това как е, точно трябва да се информират населението. За региона на Бенето в Италия, мисля, че там всъщност позицията на омбудсмана ще трябва да бъде малко различна. Но първо искам да попитам каква позиция и каква точно позиция ще заемете е, в отношението ви с хората в Благодаря. Благодаря, госпожа Келе. А, искам да задам въпрос относно това, как точно виждате ролята на, на Европейския омбудсман спрямо националните омбудсмани, а по-специфично също така и спрямо европейските агенции, например Европол, Инвестиционната банка и други, а, като се има предвид каква е вашата роля спрямо гражданите. Благодаря. Господин Яд. Благодаря, госпожо председател. Господин Ботоли, благодаря ви за вашето присъствие тук. Извинявам се, че не можах да чуя първата част на вашата, вашето изказване, но имам въпрос, който е свързан с казаното до тук. От една страна имаме комисията по петициите, от друга имаме омбудсмана. Това са институции, които са много важни за образът въобще като цяло на Европа. Но като че ли напоследък има все по-малко сезирания на а, омбудсмана и на комисията по петициите. Там искам да ми кажете как точно виждате бъдещото сътрудничество между омбудсмана и комисията по петициите, за да не се дублира работата на тези две институции. И нещо друго. Втори въпрос, да го наречем. Имаме петиции, по... при които бихме могли да помогнем на тези, които са подписали петициите. Но в много случаи, колкото и да се стараем да направим нещо по въпросните петиции, ние установяваме, че има, например, недостатъчно добра регламентация по въпроса, например, директивите не са добри и така нататък. Вие от ваша страна мислите ли да привлечете вниманието към подобни пропуски в директивите, ако се сблъскате с такива вашата работа? Благодаря. Господин Салавракос, вие вече се взехте участие, но все пак давам ви думата, казва председателката. Да, благодаря. Тъй като въпросът ми не получи отговор, с това ще задам въпроса за ограниченията на човешките права. И мисля лично, че ефективността на една институция е много важна. Не просто една романтична концепция за съществуването на институцията. Именно за това искам да запитам какво е мнението на господин Ботоли за ролята на омбудсмана и за равновесието, което трябва да се установи при човешките права, когато, например, имате конфликт между ценности и задължения. Това са редовни сблъсъци днес. Мисля, че трябва да има конкретно съдържание в институцията омбудсман, защото като че ли правосъдието в тези области е бавно. Що се отнася до човешките права, трябва да намерим бързо, ефективно решение, реалистично решение – затова ви моля, кажете ми малко повече за конфликтите между задължения, които могат да възникнат в европейската реалност днес. Господин Бостинаро, благодаря. Само за да избегнем недоразбирателства и грешки. Ага, омбудсмана не е дядо Коледа и той трябва да се придържа към разпоредбите, които регулират дейността на Европейския омбудсман. Това е точка. Иначе бихме могли да си говорим за мълценства, за човешки права, но доколкото знам, няма компетенции в тази област Европейският омбудсман. Така че, моля ви, отбележете си че компетенциите са дефинирани и евентуално, ако искаме други, те ще трябва да бъдат предефинирани. Благодаря. Благодаря, господин Бостинар. Да, така е. Прав сте. Определено последствията в политически план нямат нищо общо с действията на омбудсмана. И искам да помоля господин Ботоли, когато отговаря, да бъде възможно най-точен относно това как вижда бъдещото сътрудничество на омбудсмана с комисията по петициите и какви ще са според него механизмите, които ще позволят да се подобри ефективността и сътрудничеството между двете институции. Тези две институции имат за цел да бдят на правата на гражданите и ползването на гражданите с тези права. Благодаря, господин Бутоли. Благодаря първо за, първо за комуникацията. Инстанциите се множат. И това затруднява познаването на институциите. Начина за да се разпространи информация сред гражданите са много. Много ефективно е да се направи една, един телевизионен видеоклип под, или нещо по типа на, на анимационните филмчета, или пък а, е, срещи, в които да се предвидат връзки по телефона, да, да, да може гражданите да се обаждат, да получават отговори на техните въпроси. Преди ние знаем, че инстанциите, органите се множат експоненциално и може да се използват, примерно, учили, мечтата да, да разчитаме на сътрудничеството на училищните настоятелства и също така с различни професионални гилдии, например адвокатите, които има най-разнообразни форми. Трябва и, мал... и доста фантазия, но а, трябва да се знае, че а, омбудсмана не трябва да се ограничава само да упражняват своята дейност. Успорено с това той непрекъснато трябва да пропагандира защитата на правата и своята дейност. Връзката между медиаторите и другите органи. Винаги омбудсмените трябва да сътрудничат с държавната администрация колкото по-добро е това сътрудничество, толкова по-лесно институциите, органите ще бъдат а, а, снисходителни, разположени да сътрудничат с омбудсмена. Не трябва да се противопоставя омбудсмена на прокуратурата, на, на съда. Трябва да има сътрудничество. Естествено, че когато в това сътрудничество има очевидно нарушение на човешко право и то се знае. Знае се кой чиновник какво право е нарушил и според закона се предвижда санкция, тогава вече омбудсмяна и неговата роля се променя. Разбира се, няма да бъде вече сътрудничество, той ще се заеме с защитата на това право. По отношение на връзката с Комисията по петициите, аз го казах и пак повтарям. Когато обяснявах защо се чувствах самотен в моя регион, чувствах се самотен, защото нямах комисия по петициите. Какво по-голямо признание на ролята на омбудсмена – от това да е, има такъв колегиален орган, който му помага и Комисия по петициите има огромно значение от законодателна гледна точка, от всичко, което може да направи. И аз мятам, че трябва да има обменна информация, непрекъснати контакти между Комисията по петициите и омбудсмена. Самия омбудсмен има нужда от а, а, помощ и така ще получи по-голям авторитет, ако бъде подкрепен от а, Комисията по петициите. Според мен това е най-важното. Сътрудничество с всички институции и особено с Комисията по петициите. В последното изказване имаше критика. Според мен обаче, тук се каза, че омбудсмена не трябва да се занимава с политическия характер на проблемите на човешките права и да си спазват стриктно функциите. А, но аз мятам, че един омбудсмен достоен за това име – не може да разглежда така тесно, тясно своята основна функция, именно защитата на човешките права. Какво да прави един омбудсмен, когато види, че правата са нарушени? Ако аз защищавам един гражданин, който е дошъл при мене като човек и ми е казал, че е, е бил е, ощетен от държавната администрация, аз трябва да го изслушам, да разуча проблема му, да видя какви са възможностите да го реша. Как да се занимавам с човешки права, които включват, които засягат всички народи, всички, държавната администрация на всички държави. Ако ако ги гледам само като наклонка от дървото, а не гледам и корена на дървото, цялото дърво, да видя каква е закона, който гарантира тези права, как се за, за да, как да осигуря защита, ако като омбудсмен съм безразличен към корените на проблема. Защото ако отсечем само с таблото корените останат, няма смисъл от ролята на омбудсмена. И когато казвам, че чрез цялата мрежа от а, а, защитници на правата, ако бъда уведомен в реално време за тези нарушения, това ще подобри дейността ми. Такава мрежа ще бъде от изключителна полза, полза и е много важно комисията на а, по петициите също да насочва вниманието. Аз не казвам, че като омбудсмен трябва да върша политическа дейност, <clears throat> но и, пак ви казвам, че има в дадени моменти, в някои страни, в някои региони, когато има критични ситуации и в един от писмените отговори казвам, че комисията по петициите трябва заедно с омбудсмена да обмисли е, една роля като една задължителна роля. В дадени случаи Европейския омбудсмен не може, няма правомощие да се намеси. както ви казах, когато в моята страна, в някои региони, трябва да приключвате, беше премахната омбудсмена, тогава институцията на Европейския омбудсмен се намеси, защото се мъчеше да види има ли възможност да се преосмисли този закон, с който се премахваше омбудсмена. Така че Европейския омбудсман трябва да е, следи за ефективното спазване на основните права на всеки един гражданин. Благодаря. Благодаря, господин Ботори. Е, сега приключваме с вас, господин Ботори. Сега ще поканя господин Диамандуро за второто изслушване. la Господин Диамандурус. ringrazio, signora Presidente, per la sua gentilezza e l'invitazione per essere qui oggi. Con il suo... Благодаря, Ще продължа на английски. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да ви представя моята визия и амбициите си за офиса на Европейския омбудсман. Моята биография, която ви представих на 23 езика, представя основните предимства, които аз ще донеса за тази институция. Първо, моя опит като администратор, като научен работник, създател на офиса на омбудсмана в Гърция и е, поста ми на европейския омбудсман. И също така и дълго годишния ми опит на безпристрастен е, съдия. Искам да благодаря на всички представители на страните членки, които ме избраха да кандидатствам за втори път и които ме подкрепиха. Аз съм убеден, че тази подкрепа отразява и е, е, респекта на европейските граждани към офиса на омбудсмана. Искам да представя основните резултати на моята работа от 2005 до сега. Тези резултати се свежат до три основни групи. Първо, по-добро обслужване на европейските граждани. Второ, по добри резултати при обжалването, когато европейските граждани считат, че правата им не са защитени и по-бърза реакция. Трето. Аз налагах най-добрите практики, като излагах в годишните си доклади основни случаи, които предлагат примери за добра практика. Борих се с това комисиите да, комисията да реши проблема с късните плащания на малките предприятия и гражданите. Е, стремях се да се разрешат и проблемите с е, крайната, излишната бюрокрация, особено за малки и средни предприятия. Също е, помогнах на е, офиса за селектиране на европейските е, чиновници, ЕПСО, с тяхната, като реагирах и на оплакванията. И в 2008 имаше 14% по-малко оплаквания срещу ЕПС. Също така помагах на европейските институции да отговорят на кореспонденциите на гражданите си и да вземат техните съображения предвид в приемането на решения. Освен това, аз практикувам и на дело това, което вярвам особено за подобряване на обслужването на гражданите. Възприехме по-ясен формат на решенията, организирах е, обучение по английски за моя персонал. 2060 и над 2060 е, речи изнесох в Европа, за да могат гражданите да са наясно какво могат те да обжалват пред мен. Работих много и по финансовия контрол. Направихме нов вебсайт на Европейския омбудсман на всичките 23 езика, да стане по-разбираем, по-привлекателен, да е по-збит, по-лесен за четене. Включително работих в тази посока и по доклада. Също така работих и по това какви възможности за обшалване имат гражданите, както на ниво на общността, така и на национално ниво. На европейско ниво използвахме по-бързи процедури, сега вече е средния месец на решаване е 13 месеца средния срок, а някои обжалвания се решават за 3 месеца. Опитвах се да помогна на неправителствени организации, асоциации и граждани да открият къде точно трябва да се оплачат или съответно да търсят информация. Издадохме наръчник, който бе сложен на интернет и вече 24 000 души са го използвали. работих също и с Европейската банка за подобряване на предоставянето на информация. Използвах засилените си правомощия за разследване, дадени от парламента, след преразгледането на статута на омбудсмана през 2008 година. На ниво страни членки си сътрудня с националните и регионални омбудсмани за засилване на капацитета на националната мрежа от омбудсмани – за да бъдат по-добре обслужвани гражданите. Това сътрудничество се подобрява също и от е, над стоте визити за информации, които направих в страните след Ченги, където се срещнах и с правителствени лица, и с е, гражданския сектор, и с гражданите. Също така работих за информирането за наличието на мрежа към която страните, гражданите могат да се обръщат за защита на своите права. Работих и с националните и регионални омбудсмани, които имаха питания към Европейския омбудсман, защото по този начин по-лесно по става и правилното прилагане на европейското законодателство. Работихме също и по мрежата Solvit, която се спонсорира от комисията. За прозрачността. А, справихме се ефективно с голям член жалби, а, за, като постигахме а, е, защита на основния права на гражданите за достъп до документи. Това е регламент 1042. Е, споразумяхме се за издаване на меморандум за разбирателство с Европейския надзорник на данните, който дава общ подход за интерпретиране и приложение на правилата за защита на данните. И в страните членки е, развих е, контакти с институциите за информация. В края на крещата аз успях да помогна над 80% от тези, които се обърнаха към мен. Или директно, или че, като ги препраща към съответната институция. Двойно се увеличи е, отразяването в медиите на е, казусите на Европейския омбудсман. Представихме някои много важни казуси, включително право на защита, дискриминации и така нататък. 38% от европейските граждани, според едно изследване на Европе... Евробарометър са чули за Европейския омбудсман. Това е много задоволителна фигура, като си има предвид, че ние работим само с оплаквания срещу европейските институции. Нито едно от тези постижения нямаше да бъде възможно без подкрепата на парламента и сътрудничеството с вашата комисия. Парламента ми осигуряваше необходимите ресурси, Вашата комисия се разглеждаше безпристрастно и бързо въпроси, които представях на нейното внимание. Уважаем госпожо председател, драги депутати, институциите и органите на Европейския съюз често се считат, че са твърде далече, че са безлични на бюрокрация е без лице, както се нарича. Но аз считам, че огромното количество административна практика, която се упражнява тук, може да решава и проблемите на гражданите. Аз съм много горд от това, което съм постигнал до сега, но съм наясно, че още много трябва да бъде направено, за да могат гражданите и да бъдат информирани за правата си и за това как точно да ги прилагат. От реакциите на европейските институции и органи на моите питания е ясно, че те вече имат много високи стандарти на административни практики. Това се вижда и от факта, че е, обжалванията за неправилно администриране е, са много малки. Общо само 16 доклада за 14 години Независимо от това, европейските институции винаги трябва да се стремат да подобряват своето обслужване, така че да а, повишават културата му. Една подобна цел може да се изпълнява и от омбусмана, който, ако той работи напълно независимо, безпристрастно и справедливо. Това е цел, която аз активно преследвах по време на моят, моят мандат и е, поемам ангажимент да продължавам в този дух, ако ме преизберат. В отговорите, които изпратихте на, е, въпросите, които изпратихте на всички кандидати, аз съм изложил е, моите приоритети. Според мен те са три. Първо, да се направи така, че Европейския съюз е, ще даде ползите, които Лисабонския договор обещава на гражданите. Той ще стане реалност утре. Второ, засилване на културата на обслужване на, в институциите и органите на Съюз. И трето, засилване на ефективността на Европейския омбудсман. Нека да коментирам малко подробности. Ключовият е, цели на всички европейски институции и органи е да успее Лисабонския договор и така да спечелим доверието на гражданите. Приноса на омбудсмана трябва да е да гарантира а, гражданите да получават добро обслужване и да са запознати с разпоредбите на договора за основните права за достъп до документи, да, за възможността да се обръщат към омбудсман, да изпращат петиции на парламента и да обжалват определени решения. Засилването на културата на обслужване. Смятам, че Европейския кодекс за добро административно поведение трябва да бъде обновен в, рам... в светлината на най-добрите практики. Второ, на база на прецедентното право на Европейския съд и трето, на база на договора от Лисабон. Така че европейските институции да приемат и да спазват този кодекс. Също така трябва да се развива потенциала за е, разследвания по собствена инициатива и използване на инспекции за решаване на проблеми за недобро управление. Трябва да се зададе и неформална мрежа за добро администратиране на европейските институции, да се работи интензивно с тях за решаване възможно най-скоро на възможно най-голям брой е, жалби да се работи в тясно сътрудничество с настоящата комисия с парламента относно качеството на информацията, която се предоставя на гражданите, относно техните права. Също така смятам, че трябва да бъде и по-активен в диалога за законодателството, да се изказва омбудсмана в публичните дебати за предстоящо законодателство, примерно за ОЛАФ, за достъпа до документи и финансовия регламент. Ако бъда преизбран, аз смятам да е, върша следното за засилване на ефективността на Европейския омбудсман. Да засиля връзката с националните институции за човешки права, освен е, мрежата на омбудсманите, за да може да се обменят на по-широко ниво най-добрите практики и информация. Освен това, трябва да организираме е, мероприятия в страните членки, за да може гражданите да са запознати с възможността да подават жалби. Също така да се използват информационните офиси и информационни технологии на Европейския парламент в сътрудничество с страните членки и националните омбудсмани – да се организира на европейско ниво повече срещи с заинтересувани страни за диалог с е, медиите, с предприятията и с гражданското общество. Да се използват сайтовете за социални мрежи за ангажиране на гражданите. Парламента и депутати, европейските депутати вече водят в тази област и те могат да служат като модел. Също трябва да засилим ангажимента на Европейската мрежа от омбудсмани в е, е работата по жалбите и да се подобри е, знанията за европейските законодателства и приложението им в страните членки. Качеството на администрирането трябва да се подобри и това винаги е било основна цел на моята работа. Това ще бъде и целта на моята работа, ако бъда преизбран. Ще, изб... ще приема стратегически план, който ще има като лайт мотив следния мисия. Европейския омбудсман иска е, справедливо решаване на жалби срещу европейските институции ще налага прозрачност и е, култура на обслужването на администрацията. Той има за цел да изгради доверие в диалог, посредством диалог между гражданите Европейския съюз и да наложи най-високи стандарти на поведение в европейските институции. Надявам се, че моята презентация и писмените ми отговори са ви дали представа как ще се опитвам да изпълнявам тези цели. Благодаря, господин Диамандорус. Да, виждаме, че всъщност вие сте си поставили за цел една разбираема администрация с човешко лице. Госпожа Груни, благодаря госпожо председател. Няма, няма да се спирам отново на въпросите, които бяха зададени в писмен вид. Видях, че се опитахте да направите една синтеза, така се каже, синтезирате отговорите. Вие вече бяхте омбудсман. Искам само да ми кажете дали, а, примерно, знаете дали виждате нещо, което не сте успели да свършите и което бихте желали да свършите за напред. Няма ли един допълнителен мандат да бъде в повече? Как мислите също така да се сътрудничате с комисията по петициите, а също така и с другите институции? Благодаря. Благодаря господин Босонаро. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да ви приветствам тук, господин Диамантурус. В сътрудничеството между Комисията по петициите и Европейският омбудсман Днес европейските граждани, благодарение на нашето сътрудничество, могат да видят по-добре разликата между добра и лоша администрация. В този контекст искам да попитам, готови ли сте да си сътрудничите с нас, за да изградим общ механизъм за управление на петициите, за да подобрим връзката между Европейския парламент и Европейският омбудсман? Благодаря. Благодаря, госпожа Ханкис. Господин Диамандорос, искам да се извиня. Може би ще се повторя в това, което казвам. Но във вашите писмени забележки и във вашето устно изказване, всъщност, отбелязах една точка, която е много важна за нас, но която не намерих в писменото ви представене, а именно проблема с правата на националните мълцинства. Тъй като вече говорих по тази тема, се опитах да бъда максимално изчерпателна, но все пак не бях. Нека да дам пример. В някои държави членки законите казват, че местни мълцинства не могат да използват родния си език. Това е колективно, масово нарушаване на човешките права, но това е също така и индивидуално нарушаване на човешките права. Това означава индивидуално страдание и болка. Какво можете вие да направите по този въпрос? Какво може да се направи според вас, за да се подобри ситуацията? Как бихме могли да намерим мирно разрешение на проблема? без всъщност да се затваряме очите пред тези нарушавания на човешките права. Това са нарушения, които засягат както индивидите, така и цели групи от хора. И отдавна се занимаваме с човешки права, права на младсинствата, но в този конкретен случай какво ще направите? Много е важно да се разрешат конфликтите. Но нека да не забравяме, че подобен конфликт на мълцинствена основа тук всъщност кара гражданите на Европейския съюз да си мислят, че има двоен стандарт. И много често а, имаме впечатлението, че тези проблеми възникват в сравнително отдалечени региони. И се питаме, защо Европейския съюз не се занимава толкова сериозно с проблемите по нарушение на човешките права на младсенствата тук, в собствената си територия, се занимава с такива проблеми извън. А като се има предвид, че говорим за споделени ценности, а всъщност нарушаваме достоинството на европейските граждани въпросът ми тук е, мислите ли как евентуално ще се разрешат тези проблеми за в бъдеще, как евентуално ще премахнем тези, този подход за двоен стандарт и по-общо, връщайки се на този двоен стандарт, как ще направите така, ако станете омбудсман, разбира се, че да се разграничат достатъчно добре националните и европейските компетенции, така че да няма препокриване или празноти между двете. Благодаря. Госпожа Гонц, Благодаря, госпожа Гонц. Благодаря, господин Диамандурус. Искам да попитам какви промени можем да очакваме след Лисабонския договор но мисля, че тъй като вие вече отговорихте частично, няма да настоявам, но все пак ще питам и друг въпрос, който повдигнах на пленарната сесия на парламента. Вие се занимавате много с въпросите на гражданите. Мисля, че е много деликатна тема, защото много, в много случаи гражданите определено имат нужда от отговор, компетентен отговор и то бързо. Имате ли някаква идея как, например, да скъсите времето за отговор? Защото това определено е важно. Благодаря. Благодаря. Госпожа Лолис. Thank you very much. Благодаря. Благодаря, господин Диамандура, за много ясната и позитивна презентация. Два въпроса имам. Първо, мисля, че ние всички всички сме наясно колко голям ангажимент имате за добра културно обслужване в европейските институции и този наръчник, който сте издали. Но ние продължаваме да се безпокоим, че европейските граждани все още се сблъскват с проблема, че имат твърде много места, където могат да пишат и да търсят консултации. Могат да се обърнат към парламента, мрежата Солвит, към комисията, към вас това създава голямо объркване. А последното, което искаме е да има такова. Нашата цел е гражданите да отидат там, където точно трябва и да получат отговор. А, може ли, смятате ли, че е възможно да има един общ портал в такъв смисъл? И а, за Лисабон, смятате ли, че може да Имаме е, в момента, благодарение на Лисабон, един съвет, който да бъде много по- е, прозрачен. Как смятате да подходите вие към този въпрос? и също отношението към националните парламенти. Те сега ще имат отношение към законодателния процес на европейско ниво. Вие предвиждате ли конкретни отношения с, с националните парламенти, като се има предвид как по нов начин ще се слагат взаимоотношенията им с нашия парламент? Госпожа Алкин. Да, благодаря, благодаря за работата ви, за презентацията ви. Моят въпрос е дали договор от Лисабон с новите си два а, члена, които ни дават а, правно основание за подобряване на администрирането в институциите. Вие говорихте, но искам да ви чуя конкретно какво смятате да правите регламент ли ще се изяде, издаде, за да можем да наложим на институциите да работят по по-добър начин, а също и въпроса за контрола на различните агенции и институции. Вие как смятате, че можете да засилите е, елемента на наблюдение, който вие упражнявате върху тяхната дейност. Това е много важно. Агенциите е, много често е, се сблъскват с проблеми също. Благодаря, господин Чичестър. Професор Диамантурус, поздравявам ви за постигнатото и за много енергичното представяне днес. Е, очевидно виждаме вашия ентусиазъм да продължите вашата работа. Искам да ви попитам какво според вас е, ако трябва да определите като едно, кое е най-доброто ви решение или постижение по време на работата ви? И второ, кое е такова решение или постижение, можете да кажете, че в момента съжалявате за него. В писмения си отговор Uh, говорите за институционализиране на последващата дейност. Uh, може ли да, да поясните? Не мисля, че нещо коментирахте по този повод. Ако сте коментирали, сигурно съм пропуснал. Благодаря. Господин Каунтес. Благодаря, госпожо председател. Напоследък в Европейския парламент, когато разглеждахме доклада Палия Дели, с който се занимава нашето бюро, се спряхме и разгледахме дейността на господин Диамандурус, направихме наравно сметка, благодарим му за работата. Искаме да зададем няколко въпроса. Първо, с вече натрупаният опит, кои са проблемите, с които той се сблъскал в дейността си с националните омбудсмани и как се е справил с тези проблеми. И второ, в писменото си, писменото си представене, той каза, че трябва да насърчаваме една култура на обслужване в европейската администрация. Определено това не е лесна задача. Особено когато става въпрос за големи комплексни институции. Институции, които не винаги са директно избрани. И освен това, за да се защитават правата на европейските граждани, европейските граждани трябва да познават своите права докато а, хартата на фундаменталните, на основните права не е особено позната сред европейските граждани. Как може да се поправи тази грешка или този пропуск, а, за да могат европейските граждани да се обръщат към Европейския омбудсман? Благодаря, господин Салавракос. Господин Диамандурус, аз също имах възможност да разгледам вашата ще отчет, който наистина е впечатляващ. Признавам. Но от утре навлизаме в нова епоха за Европейския съюз след влизането в сила на договор от Лисабон. Това, разбира се, ще създаде редица трудности в работата на парламента и на другите институции включително институцията на Европейския омбудсмен. Смятам, че ще трябва да се предприемат редица стъпки, за да се внесат някои изменения. Имате ли някаква конкретна представа по какъв начин може е, да се направи е, функцията Европейски омбудсмен по-ефикасна след влизането в сила на Лисабонския договор а, и то това на практика реално. Сега давам думата отново на господин Диамандурус за отговор и след това процедурата на въпроси без предварителен ред. Grazie de nuovo. Мадам Груни, je vous remercie beaucoup Боже благодаря ви за вашите бележки. Вижте, винаги е трудно да отговорите на въпроса. Не се ли опитвате да, прави, да върши нещо прекалено, дали няма да, да е в повече нещо? Ако имах такова усещане, нямаше да се кандидатирам. Вече от 6 години съм на това място и когато ви срещнах неодавна, ви обясних, че това, което се опитвам да направя като омбудсмен, е да изграда отношения на доверие между гражданите, между, с институциите, между институциите и на инст, гражданите и институциите и смятам да продължа в тази насока. Така че ако бъда преизбран, ще имам възможност да задълбоча нещо, което вече съм започнал. Зададахте пряко въпроса. Смятам ли, възнамерявам ли да направя нещо повече, нещо друго, или това ще е единственото, което мога да направя. За да бъда честен, ще ви кажа, че по отношение на усилията за сближаване с гражданите и за информация за техните права, ще кажа, че това е една огромна амбиция, която си струва, която изисква много амбиция и усилия. И аз, честно да ви кажа, съм готов да направя това. Има едно безкрайно многообразие от начини човек да се приближи до една и съща цел, според мен е основните насоки, в които трябва да се движи един омбудсмен, не трябва да се разпиляват. Аз трябва да следа доброто административно управление, е, прозрачността и да намеря нов механизъм за сближаване с тези, приближаване до тези проблеми. Смятам, че сътрудничеството, което развих с комисията по петициите през изминалите години, беше изключително важно и плодотворно. И смятам, че ратификацията и влизането в сила от утре на Лисабонския договор ще има огромно значение както за Европейския парламент, така и за Европейския омбудсмен, защото се разкриват огромни нови възможности Европейския парламент да се възползва от сътрудничеството с националните парламенти. И имайки предвид, че аз вече разполагам с една мрежа за сътрудничество с националните и регионалните омбудсмени, сега възнамерявам да се сближа и с националните парламенти и техните комисии по европейските въпроси или за добро управление, за да мога да, заедно с колегите, да се възползвам от всички възможности, предоставени от Лисабонския договор. И е, ще успея много по-лесно, ако се ползвам с подкрепата на Комисията по петициите. Разбира се, въпроса за сътрудничеството с останалите структури, ако те това са регионалните и националните колеги, както ви казах, възнамерявам да се възползвам от възможностите на Лисабонския договор, за, за да увелича капацитета, капацитета на мрежата на омбудсмените в Европа и да отида доста по-далеч от стореното до тук. Това, което ме, ми прави огромно впечатление в ангажимента на един омбудсмен е, че никога няма граници. Винаги могат да се измислят, да се намерят нови подходи и това, което особено ми харесва е, че националните колеги винаги действат много прямо, с голямо воодушевление по отношение на формите на сътрудничество. Именно за това аз се задължавам да задълбоча това сътрудничество. Sir, uh, Mr. Bolsonaro, I, uh, I will answer your question very directly. Сега ще отговоря на следващия въпрос много директно. Въпроса за общите механизми. Нека да кажа така. Първо да повторя. Аз като омбудсман, знам, че има предшественик, имаха огромната полза а, да, из, да работят с тази комисия с парламента а, и да получават тяхната безкрайна подкрепа. За мен това е отправната точка. Още повече сътрудничество, по-дълбоко сътрудничество и е, да не повтаряме непрекъснато, все пак е, договорът Лисабона е изключително важен момент. Е, омбудсмана, Европейски омбудсман, може да работи съвместно с националните регионални омбудсмани на различни нива. Е, вече има такава мрежа на сътрудничество и националните омбудсмани могат да подават запитвания до Европейски омбудсман, когато става дума до въпроси за европейското законодателство. Тази дейност се разширява вече от няколко години, а с влизането в сила на Лисабон ще има възможност да се създаде една интер парламентарна връзка, така че аз ще имам възможност да насърчавам моите национални колеги да се обръщат към техните национални колеги, е, парламенти и съответно техните парламенти да търсят взаимодействие във вас, така че да привличаме все повече вниманието на гражданите. Също така сме използвали съществуващата структура на мрежата на националните омбудсмани. Имаме един форум за дискусии, посредством който можем да информираме колегите си за въпроси, които ни вълнуват. Например, имаше една инициатива за създаване на омбудсман за пациенти на здравните системи, защото тези въпроси по дефиниция се решават на национално ниво. И естествено, когато стана дума, че нещо такова може да се развие на европейско ниво, се подозриха, породиха безпокойства. Но ние им дадохме ясна информация. Успяхме своего рода да създадем сътрудничества, които, посредством които и изяснихме проблема и дадохме възможност на гражданите да си изяснят е, възможностите, които те имат и на национални нива. А с други думи, аз е, не смятам, че трябва да се създава общ механизъм, а по-скоро да се е, разширява разнообразието и да се използват съществуващите механизми като се използват възможностите на договора от Лисабин, Лисабон. Така че да се получат много нива на сътрудничество между националните парламенти и регионалните е, омбудсмани, национални е, омбудсмани, е, Европейския омбудсман, Европейския парламент, така че да има различни нива на сътрудничество. Госпожа Хенлис, благодаря за вашия въпрос. Напълно са ми ясни вашите безпокойства. Знам, че вашата страна има омбудсман за младсинствата. Аз работих с господин Калкенбах много. Аз също идвам от страна, от страна където проблема с младсинствата винаги са били, за съжаление, много важна част от историята на региона. Затова съм изключително добре запознат с този проблем и мога да кажа, че ще работя във всичко, което ми е по силите. А, имам определено отношение към този въпрос и много съм загрижен. Но като европейски омбудсман, всъщност аз съм получил изключително малко оплаквания по проблеми за малцинствата. Предимно е, оплакванията са за е, нарушаване на правата на рома гражданите в съответните страни. И всички тези въпроси по дефиниция са извън моя мандат. Те, те по дефиниция са в рамките на правомощията на нашите колеги на национално и регионално ниво. Но правилата на мълцинствата от, от друга страна, са е, проблеми на уязвимите групи. И в такъв смисъл омбудсмана може да върши немалко неща. Е, дискриминация, да речем, на базата на възраст, да речем, там ние разработихме една много важна инициатива относно децата с специални нужди. Това е една много важна тема, морално много щекотлива. Представих доклад и на вашата комисия, и на парламента. Направихме и разследване по собствена инициатива за е, хора с увреждания, също много обширна област. Така че аз лично съм предприел ред инициативи в такъв смисъл, които показват, че ние се опитваме да работим с уязвимите групи в рамките на моите правомощия, защото е, в край на къща те са ограничени до отношенията с европейските институции. Та единственият ми отговор към вас е, че аз съм готов да работя с, с всяка институция, е, било то настоящия парламент или комисията или моите е, колеги на национално и регионално ниво, за да можем да е, именно да избегнем създаването на тези двойни стандарти, за които говорихте. Разбира се, обаче винаги в рамките на ограниченията на поста, който имам, т.е. Е, за да наблюдавам работата и взаимоотношенията с европейските институции. Нали? Благодаря, господин Диамантуро. Ще ви помоля все пак да бъдете по-кратък в отговорите си, защото вече надвишихте отреденото ви време и трябваше да дадем думата за процедурата по привличане на вниманието. Благодаря, госпожо председател. Винаги е много трудно да се отговаря във времето на отредено за тези въпроси. Относно времето за отговор на европейските граждани. Със сигурност направихме нещо по въпроса, намалихме времето. Нека да не забравяме обаче също така, че и отговаряме и на 23 езика. Времето е ограничено до 3 месеца и се надяваме да се намали още повече. И се надявам, че ще успея да го направя. Госпожо Уолис, благодаря. Госпожа председателката все пак ми притисна, така да се каже, с времето, но относно общия портал, така да се каже, за който съществува, един съвсем ясен критичен пример е създаването на интерактивни насоки, които са част от нашия вебсайт. Този гид или тези насоки всъщност включват един въпросник, въпроси и отговори, така че хората да намерят предварително отговор на процедурите, които искат да, да осъществяват. А също имаме и специфична телефонна централа, която препраща гражданите според техният въпрос. Относно прозрачността, Лисабонският договор, знаете, че представих тук специален доклад, чието резултат определено беше по-голяма прозрачност в съвета. Надявам се да имам такова добро сътрудничество и, с, и за бъдеще с съвета. И се надявам Лисабонския договор да ни даде нови възможности е, за работа с съвета и за сътрудничество между парламента и съвета. По-специално говори също така и как евентуално ще се сътрудничим с националните парламенти според Лисабонския договор. Госпожо Алкен, разбирам въпроса ви. Определено не е лесно да се отговори кратко на този въпрос. погледнете до член 298 от договора за Европейската общност, където се говори за доброто, доброто, доброто функциониране на администрацията. Мисля, че е много важно за тази комисия да се сътрудничи с Европейския омбудсман, за да осигури по-голяма ефективност. Мисля, че това е част от първоначалната инициатива и ще се радвам да помогна с каквото мога, за да повиша ефективността. Как да а, осъществяваме по-добър контрол и да наблюдаваме по-добре. Мисля, че ако, както вече казах, ако ме изберат, се, съм решил да прехвърля част от а, отговорностите и инициативите към определени агенции, за да могат те да се сътрудничат по-добре с гражданите. Господин Чичеста, благодаря за вашите коментари моето най-добро решение. Мисля, че едно от най-добрите решения, не бих казал най-доброто, е специалният доклад, който представих тук относно децата с специални нужди. Това беше специален момент, когато можех да повдигна въпроса от много голямо социално значение. Защото Определено децата с специални нужди са един от основните проблеми, с които се занимаваше парламента. Мисля, че това е голямо постижение. Относно нещата, за които съжалявам, съжалявам, че не можах напълно да обясня позицията си тук пред тази комисия по въпросите, относно средствата, които се отпускат на депутатите. Мисля, че темата беше особено важна, защото парламента искаше повече прозрачност, нещо с което аз напълно бях съгласен. Но лично аз не успях достатъчно добре да обясня позицията си, за което съжалявам. Как да институционализираме следенето на процесите Моята идея е да използвам персонала на институцията Омбудсман, за да работят те на национално и на регионално ниво и да осигурят координацията с институциите. Госпожо председател, ще мина на гръцки. Господин Хунчес, моля ви, наистина кратко, каза председателката. Смятам, че вече заявих как възнамерявам да работя с националните и регионалните омбудсмени. Няма да се връщам към това. По отношение на начина по който ще засиля, ще усъвършенствам обслужването, мисля, че вече съм положил усилия в тази насока. Разбира се, това може да се развие в рамките на засилването на отношенията, връзките между Европейски и националните омбудсмени. И намерявам да работя с по тази, в тази насока, успоредно с сътрудничеството с институциите. важно значение има отношенията с националните парламенти. И накрая към господин Салавракос ще кажа, че за мен Лисабонския договор разкрива нови възможности и ще бъда много доволен, ако мога да ги използвам. Качдяй е искрит да парларе лонореволе Ратти. Ако бъда преизбран. Господин, госпожа Ратти господин Диамандурус. Поздравления за всичко, което свършихте до тук. Искам да ви поздравя също за нещо друго. За изчерпателните ви отговори и най-вече за искреността, с която отговорихте. Две допълнителни въпроса. Когато отговорихте на въпроса какво трябва да направят европейските институции, за да предлагат по-добри услуги за европейските граждани, цитирахте шест елемента, от които ще се спра на два. Първо, е, факта, че гражданите трябва да бъдат информирани за техните права и пътищата за тяхната защита. И второ, предоставянето правото на обяснения на гражданите в достъпен или разбираем за тях език. Това е нещо много важно, защото благодарение на вашата дейност ще можем да разпространим европейската идея. Е, възлагам големи очаквания на вас, госпожа Палиадели. Благодаря. На свой ред ще кажа тук пред колегите, че а, моята работа, а, която засягаше именно ролята на омбудсмена през 2008 година, а, ме кара да не бъда много обективна. Почти съм на границите на пристрастността. Европейския парламент ми беше назначил да се произнеса по работата на една друга е, институция, която също беше оглавявана от грък но смятам, че сега мога да кажа, че се гордея, че бях на, натоварена с тази работа. <clears throat> Говорихте за а, анкетите, които ще предприемате по ваша инициатива, <clears throat> когато, дори когато няма жалба. В какви области? <clears throat> Благодаря за тези е, думи. <clears throat> може да не се вижда, но се изчервих. На госпожа пак ти ще кажа, че от моя гледна точка може да се очаква европейския медиатор да бъде искрен. Би трябвало да се очаква от него, така че не мисля, че това е <clears throat> някаква голяма заслуга. Аз не мога да отговарям на изискванията на моя пост, ако не съм искрен. Същото се отнася до необходимостта да бъда ясен. Един омбудсмен трябва да може да общува с гражданите на език, който те разбират. За това се опитвам да упростявам езика, който използват моите служби и ще засиля усилията в тази насока <clears throat> Сега на въпроса на госпожа Палиадели. По отношение на анкетата по моя собствена инициатива, смятам, че това е един прекрасен инструмент в ръцете на омбудсмана, който трябва да се използва много предпазливно, предпазливо по е, много важни въпроси. Например, ако има проблем, който засяга цялата система в възниква в дадена институция или някакъв изключително сериозен проблем, дори ако той засяга само едно лице. Ще се опитам да използвам този инструмент, за да поставя със светлината на прожектора такива системни, сериозни проблеми, за да може е, да се изправят недостатъците в съответната служба. Получих е, още искания. Ти дам. Е, само мога да дам думата по за една минута госпожа Харкин и господин Димандорс. Благодаря съвсем накратко. Нямах намерение да проявя дизреспект, но знаете, че има много неща, които още имат да бъдат свършени. Искам да коментирам факта, че вие повдигнахте тук въпроса за средствата на евродепутатите. Възхищавам се, защото хората не винаги са доволни да се коментират неща, които ги засягат директно. За мен това е много положително. Два коментара. Първо, е, говорихте за това, че на хората трябва да се говори с разбираем език, не само, че трябва да им заговори на собствения език, защото хората действително те не знаят всички разликите между институциите. Това е много важен момент. Сигурно ми свърши вече времето за изказване, но въпросът ми беше. Е, знам, че не малко сте работили. Имате ли и други планове да, да направите така, че гражданите да разбират вашите отговори и също така да ни им обещаваме повече от това, което можем да дадем. Thank you very much. I, I appreciate you. Благодаря. Благодаря за коментарите. Изключително съм благодарен за коментарите ви по отношение на средствата на депутатите. А що се отнася до въпроса ви, нека да кажа следното. Е, най-интересното нещо за доброто управление е, че то е безкрайно. Т.е. дава ви безкрайно възможности да бъдете активни в това отношение. Затова съм много е, внимателен да не върша прекалено много, но от друга страна съм наясно, че имам безкрайно възможности да бъда активен, да проявявам въображение, да работя за интереса на гражданите. Затова благодаря ви за предупрежденията, за това, че трябва да балансираме между очакванията и постиженията. Аз лично май правя точно обратното. Тоест, предпочитам да не давам големи обещания, да давам по-големи резултати, поне по този начин смятам да работя. Оценявам високо вашите коментари и мога да кажа, че смятам да търся упростяване на изказа и действително нямаме ограничения в това отношение. Трябва да работим, разбира се, внимателно, съзнателно, но същевременно активно и с въображение. Благодаря, господин Диамандурус. С това смятам, че можем да ви кажем довиждане и да поканим последния ни кандидат, господин Моне. Лейс Мисис Мацони. Uh, we welcome Mr. Приветстваме господин Монет и му даваме думата. For the next 15 minutes.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 Благодаря, госпожо председател. Благодаря за предоставената ми възможност да представя пред вас и вашата комисия кандидатурата си. За мен е чест и удоволствие. Ще направя изказването си в три, на три езика. Големите линии, големите насоки на кандидатурата ми – са свързани с възобновлението на този пост. Виждам новите функции, така да се каже, на функцията омбудсман. Искам да допринеса с нови идеи към тази институция, защото сме сблъск... се сблъскваме днес с нови предизвикателства. Втора основна насока на кандидатурата ми бях омбудсман на национално ниво в Белгия. Именно за това от 1997 до 2005, а в момента работя в а, а, специализирано училище в а, Брюш, където преподавам тази функция. Освен това съм юрист и познавам добре общностното право. Мисля, че това е нещо, което е важно за поста европейски омбудсман. И като юрист, разбирам правото, го разглеждам като право в служба на гражданите, а не обратното. И това също мисля е нещо важно за поста европейски омбудсман, защото в много европейски държави много, в много от тези страни едно от изискванията за национален омбудсман е човекът да е с юридическо образование. Освен това, познавам много добре европейските и общностните институции, агенциите. Често съм работил с тях в Брюксел или в Люксембург, Копенхаген, Страсбург, но също така и извън Европа. И съм автор на голям брой публикации за Европейския съюз и институциите. Пето, Имам щастието да владея пет езика на Европейския съюз и също така имам някои базови познания по още два европейски езика. И считам, че зачитането на националната идентичност, а езиците са голяма важна част от националната идентичност, е нещо много важно. Това е една от основните ценности на Европейския съюз и считам, че това е също така много важна задача на институцията Европейски омбудсман. Кандидатурата е вярно изисква опит но също така изисква и динамично, за да се справяме с новите предизвикателства и с тежката работа. Мисля, че възрастта ми е възраст, която е гранична между две основни възрасти и това също е важно. А също така мисля, че ролята на Европейския омбудсман е свързана с две основни насоки. Първо, контрол на работата и функционирането между институциите. Първо, да защитава европейските граждани срещу липсата на цел в работата на институциите. В това отношение, като че ли нашата, ролята на Европейския омбудсман като че е по-слаба спрямо националните омбудсмани. И тук знаете, предполагам, че парламентът е институцията, която има най-голяма законност от всичките европейски институции, защото е избрана директно от народа. И мисля също така, че е важно да намерим, да разграничим демократичните рефлексии в институциите. Друго важно, Европейският омбудсман трябва всъщност да да за, направи така, че да залегна в сърцето на европейската администрация три основни принципа. Първо, е прозрачност. Тази прозрачност трябва да бъде една от основните характеристики на Европейският съюз, така както е предвидено по член 1 в договорите. Прозрачността трябва да бъде основен принцип на всички агенции и институции в Европейския съюз, следователно трябва да е приоритет номер едно и за омбудсмана. Втори основен принцип – отговорност. Това е а, ключов принцип за всички представители на публичната администрация. Трябва да се увеличи тази а, отговорност и прозрачността в европейските институции. Този принцип може би е сравнително слабо развит в национален план. И третият основен принцип, който, на който много държа, е културата на обслужването. Тази култура трябва да се осъществи на практика. Тя трябва да бъде част от цялата европейска обществена администрация и от менталитета на всеки европейски служител. И за Европейският омбудсман. Третия основен, третата основна цел е подсилване на основните права в европейски план. Омбудсманът е основено действащо лице, което следи за спазването на хартата на основните права в Европа, да се бори срещу дискриминацията, било срещу чужденци, било срещу хора с увреждания и други. Тази роля на омбудсмана е ключова. И за това считам, че омбудсмана трябва да бъде много активна фигура в бъдещите 5 години. Омбудсмана също така трябва да бъде източник за предложения за реформи. Реформи за подобряване на функционирането на институциите и агенциите на Европа, а също така реформи за ам, концентриране на обучението на европейската администрация и също така за реформа, така че общностните принципи за правилно управление да бъдат изпълнени и приложени в международен план. И най-накрая, но не най-маловажно, считам, че Европейският омбудсман има много важна роля, за да се запълни днес тази празнина, която съществува между европейските институции и европейските граждани. След като изброих целите, които са важни за подсилване на връзката между Европейския съюз и гражданите му, е важно да се сближат всички функции е, на институциите, също така да се подсили ролята на омбудсмана, защото той едва ли не витрината при запълването на а, тази празнота. И съответно би могъл също да поведе известен брой проекти за подобряване на функционирането на институционалната машина в очите на гражданите. И сега ще мина на английски. Ще трябва също така да Европейския омбудсман да наблюдава прилагането на кодекса на за доброто функциониране между всички институции на Европейския съюз. И друга точка. Също така да се развие общ кодекс на правилното административно поведение. Още веднъж призовавам към диалог между институциите и също ще искам по-широка дефиниция за принципите за добро администриране, а не както е сега ограничаващи принципи. Ще предложа също така да имаме един отговорник за прозрачност и добро управление за всяка една от институциите, агенциите – и мисля, че това е нужно. И накрая Европейският омбудсман трябва да следи прилагането на Европейската харта за основните права, така както вече казах. Няма да се спирам по-подробно на това. За мен това е важно. И нещо друго, втора серия действия, свързани с нуждата да се увеличи значимостта на службата Европейския омбудсман. Между 2003 и 2008 се, броят на жалбите се увеличи с близо 25%. И ако не вземем предвид а, каква да бъде допустимата стоеност на жалбите от глава на населението, мисля, че ще бъдем затрупани с жалби. Но напоследък, като че се забелязва спад с около 16%, докато едновременно с това бюджета на институцията омбудсман се увеличи с близо 48%. Което означава, че ние трябва широко да ам, информираме гражданите за техните права и да водим допълнителни информационни кампании сред европейските граждани. Ще се опитам да развия по-тясно сътрудничество с медиите, защото те са основен вектор, така да се каже, за е, информиране на населението. И също така ще организираме семинари, конференции, за да се разяснят функциите на Европейския омбудсман и също така да направим нещо като делегати на Европейският омбудсман. Те няма да струват допълнителни средства, защото ще бъдат в специално ни пратеници и на Европейската комисия и ще предложа на парламента административните решения да задължат гражданите да се обръщат към омбудсмана. Но увеличаването на значимостта на функцията на омбудсман трябва да бъде също така съпроводена и от определени насоки, които да бъдат предоставени за да могат гражданите да знаят как точно да отправят тези жалби и към кого да се обръщат и в какви случаи. Днес имаме 85% от жалбите, които са зададени, които са пуснати към омбудсмана и които всъщност са неприемливи, т.е. не са правилно насочени. И трета серия от действия е, засяга по-голямото сътрудничество. Сътрудничеството е много важно. Говорим за сътрудничество между Европейският омбудсман и членовете на парламента. Знаете ли, че само около една десета част от ам, жалбите се приемат от депутатите. Като че ли мисля, че в това отношение омбудсмана трябва да се сътрудничи по-добре с депутатите, за да се разяснят функциите, кой какво прави. И мисля, че от 14 години насам имаме добро сътрудничество, но трябва да имаме по-добро сътрудничество, особено между омбудсмана и комисията по петициите, когато разглеждаме припокриващи се функции или пропуски. Трябва да имаме по-добро сътрудничество и по-добра координация между омбудсмана и комисията по петициите, между националните омбудсмани и омбудсмана. Знаете ли, че през 2008 само 8 случая, правни случая на европейско ниво са били разработени в съвместно сътрудничество с Комисията по петициите, националните омбудсмани и Европейския омбудсман. Само 8. Наистина трябва повече да се сътрудничим в това отношение. И също така ще призова за повече сътрудничество и с националните комисии по човешките права. И накрая ще поискам повече сътрудничество между националните парламенти, Европейския парламент и съда. Много често, примерно, съдът дава препоръки, които са разглеждани и прияти от омбудсмана. И последната серия действия и предложения – Те са свързани с подобряване на функциите на Европейския омбудсман. Според мен, омбудсманът трябва да преразгледа своите действия по член 226-228. Относно процедурите по нарушение. Това е жизненно важен елемент от цялото европейско законодателство. И Европейският омбудсман трябва да може да разглежда и двете процедури. Европейският омбудсман трябва също така да намали времето за проучвания, които прави. Една трета от тези проучвания все още траят повече от 18 месеца. Това е много време. И също така Европейският омбудсман трябва да развие доклад с критични забележки в случай на лоша администрация и да наложи повече по-голям натиск върху институциите в случай на лошо такова административно управление. И омбудсманът трябва също така да работи за по-простени процедури, по тази тема съм работил и в нашата, в моята държава, защото имахме много, много жалби относно това как се приемат жалбите в администрацията. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще съм щастлив да отговоря на въпросите. Грация. Благодаря ви. Сега откривам дискусията. Госпожа Грюни. Благодаря, госпожо председател. Господин Монет, предоставихте ми доста информация, но искам да отбележите кой ще е основния приоритет за следващия мандат на Европейския омбудсмен, ако има такъв. Какви подобрения смятате да внесете в функцията му и ако се наложи, смятате ли да промените статута? Какво трябва да направят европейските институции, за да подобрят обслужването на европейските граждани в зависимост от спецификата и тяхната отговорност са определени от договорите? <clears throat> Какви пропуски наблюдавате в сегашната е, институция Европейския омбудсмен? Как смятате да осъществите проекта си? той е значителен. Може би ще бъде трудно да направите всичко. Евентуално да се спрете и по-конкретно на сътрудничеството с Комисията по петициите и как виждате сътрудничеството си с другите институции. Благодаря. Благодаря, господин Бощинаро. Мистер Монет, Комисията по петициите с е, безпокойство отбелязва, че през 2008 година 36% от оплакванията са свързани с липса на прозрачност, включително отказ от предоставяне на документация или на информация. Как може да се подобри тази картина, за да се повиши доверието на гражданите? Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Анкис. Господин Монет, няколко съвсем кратки въпроса. Свързани с е, коментарите ви, толкова убедителни, че една от целите ви е да подобрите облика имиджа на институцията Омбудсман и Европейския съюз, защото ние сме тук, за да обслужваме гражданите си и нашия имидж не винаги е идеален. Затова въпросът ми е, какво имате предвид да направите, за да не се прави разделение между нарушенията, такива, които се разглеждат с по-голям приоритет и други, които не са толкова модерни, така да се каже. Тоест, гражданите да не остават с чувството, че поради различни политически или други съображения, техните проблеми са оставени на заден план. Второ, вие говорихте за динамизъм, за полезен, полезна динамика. Смятате ли, че сте достатъчно силен, да направите така, че да можете да се захванете много надълбоко с въпроси, които може да са свързани с корупция. А, дори а, тази корупция да се явява на най-високи правителствени нива. И трето, въпроса за свободата и сигурността. А, тези два въпроса не си противоречат, но понякога влизат в конфликт. А именно сега в борбата ни с тероризма има такива опасения, че се нарушават правата на хората. Знам, че трябва да бъдем внимателни, защото и борбата с тероризма е много важна и е, нашата работа по налагане на законите е много важна. Интересно ми е да чуя вие какво мислите. Често се дискутира по този въпрос. Четвърто. След влизането в сила на Лисабонския договор ще има нов начин за петиции, именно референдумите. Какво смятате вие а, по този въпрос? И, пето, а, нарушения на колективните права. В Унгария, в Словакия има такива нарушения по отношение на езика на младсинствата. Какви решения предвиждате в това отношение? Е. Благодаря ви. Искам да поясните как виждате ролята на европейски омбудсмен и в това отношение какво конкретно възнамерявате да направите, за да намалите срока за провеждане на анкетите и за обработване на жалбите. Вие споменахте това, как възнамерявате да изпълните тези намерения на практика, госпожа Хар. Благодаря. Добър ден, господин Моне. Благодаря за толкова подробната и избита презентация. Няколко въпроса имам към вас, съвсем кратки. Повечето от тях са съсредоточени към това да ни дадете примери за въпросите, които повдигнахте. Първо, говорихте за това, че трябва да се справяте с нови предизвикателства. Може ли да нанете пример? Какво имате предвид? Второ, споменахте за разликите между континенталната и англосаксонската правна системи. Може ли е, да поясните малко какво имате предвид с оглед на вашата дейност. Говорите също, че закона трябва да винаги да обслужва интересите на гражданите. Имате ли е, предвид е, кое европейско законодателство може да свърши това и как вие можете да работите по този въпрос? После, какво според вас е недобро управление. Как смятате да дефинирате този проблем? Също говорихте за засилена синергия между а, нашата комисия и Европейския омбудсман. Може би имате нещо предвид конкретно как да стане това. Може ли да ни обясните? Грация, донореволе Окен. Thank you very much. Also, I would like to... Благодаря. Госпожа Алкин, благодаря много за това, че имате така позитивно бъдеща визия. Вие говорихте, че искате да въведете подобрения в процедурата за мониторинг, както по отношение на процедурите и на същ съдържанието на решенията. Как е, лично смятате да наблюдавате е, решенията на комисията в, по отношение на тяхното съдържание? А, също ми направи впечатление, че почти не споменахте, е, споменахте, че евродепутатите не си използват правата спрямо е, европейския омбудсман. А, може ли да ни кажете какво, какво можем да направим ние по-добре, така че да внасяме жалби към вас? Това е много интересен момент, може би. Вие ни обвинявате, искате, може би имате предвид, че нещо не сме извършили. Много ми е интересно да разбера какво точно ние не сме свършили. Грация, Лоноревале Салавракос. Αναφερθήκατε, κύριε Благодаря. Говорихте за баланс, равновесие в отношенията между омбудсмана и комисията по петициите. Искам да ви попитам дали вие сте забелязали някакви дублирания или напрежения, които да създават проблеми в, в, в работата на омбудсмана. Господин Моне. Много въпроси. Ще се опитам да не забравя някой. Благодаря ви за въпроса, госпожо Брюни. Много уместно ме помолихте да избера най-основни от многото приоритети, които изброих. Трудно е, защото според мен е редица дейности са приоритетни, може би не на, в еднаква степен, но са приоритетни. Аз лично, ако трябва да посоча основния приоритет, това е правото на гражданите да прибягва до посредничеството на а, омбудсмана. Това е наистина един от най-главните приоритети. Тази е, институция беше създадена преди 14 години и през тези години броят жалби постепенно се увеличава, но в сравнение с това, което става в национално равнище, той остава изключително малък в абсолютни цифри. И когато анализираме и тези, които са допустими и наистина се отнасят до омбудсмена, наистина процентът е толкова нисък, че според мен нито един национален омбудсман не би могъл а, да стигне до там. Разбира се, че трябва да се организират нещата по друг начин, за да може така, че гражданите, които влизат в досек с европейските граждани, да се ползват от това. Ние, разбира се, трябва да анализираме кои граждани се обръщат, но все пак толкова ниското увеличение на жалбите наистина говори красноречиво за проблем. Още повече, че бюджетът отпуснат на, меди... на омбудсмена се критикуваше дори и тук в парламента. И ще бъде много порочно да се стигне до там разглеждането на дадена жалба да струва все по-скъпо и по-скъпо. Тук това, е порочна сметка, но се случва, става. В тези среди това се прави и смятам, че по редица причини и основната да се, гражданите да си знаят правата, ще бъде приоритет добре да се а, разпространи правото а, за обръщане към омбудсмена, за да може така наистина да се избегнат погрешно подадените а, жалби или да бъдат ориентирани другаде. Не смятам, че трябва да се променя статута на Европейския омбудсмен. Когато преди 7 години се кандидатирах за този пост. Аз пледирах за преразглеждане на статута по отношение на три основни принципа. Установявам с голямо удовлетворение, в името на доброто на гражданите и на институциите, че две от тези изменения са внесени в новия статут и поздравявам за това и парламента и висшия омбудсмен, които явно са се борили за тази промяна. И по-специално споделената тайна член четвърти, който позволява на омбудсмена да консултира информации по силата на регламент 1049. Е, а, аз тогава, когато предирах за тези изменения, се позовавах на национална практика, е, която е изключително полезна, защото е, укрепва доверието на гражданите. Те знаят, че омбудсмена се ползва с конфиденциална информация Е, защото ако администрацията каже, че не може да предостави достъп, е, се смита, че, че тя го прави пристрастно, докато ако неутралният омбудсмен заяви, че информацията е конфиденциална, той се ползва с доверието. И трябва да ви кажа, че при тази изподелена тайна доверието на гражданите се увеличава. На времето също бях предложил друго, което няма да предложа днес – аз проследих дебата във вашия парламент, който се реши, че това е нещо неуместно. А именно Европейския омбудсмен да да сезира директно Европейския съд, когато установи лошо управление. Смятам, че практиката в момента е чудесна. Европейския парламент има право още от договора от Ница да сезира съда на европейските общности и по препоръка на омбудсмена. И смятам, че тази практика може да се прилага по-често. Как възнамерявам да осъществя такава широка програма. Аз съм амбициозен, харесвам и този пост. Мисля, че гражданите имат право да разполагат с омбудсмен, както на регионално и на национално, така и на европейско равнище. Смятам, че през последните 14 години, откакто съществува тази функция, е изключително много еволюира. Аз искам още да я подобря. Какво бих направил? има. ако бъда избран, ще разполагам с 5 години и възнаверявам да процедирам по два начина. Първо с всичките сътрудници, с които разполагат, които смятам да назнача правилния човек на правилното място, да стимулирам тяхната, тяхното въображение. Някои съм ги проследил и съм впечатлен от качеството на работата им. Това наистина е екипна работа. Втората линия, една такава програма не може да се осъществи без да се създаде синергия, синхрон и воля за подобрение и усъвършенстване на, вси, на тази институция, на всички институции, на сътрудничеството между отделните структури. За това са необходими много контакти. Когато създадах федералния омбудсмен в Белгия като институция, се почувствах малко като в игра на Кегели, защото хората не бяха много доволни да имат контролер но ако се покаже, че това не е контролер, това е човек, който се опитва да постигне по-добро управление, а, тогава се разработва една печеливша стратегия. Според мен, една такава програма не може да се осъществи без сътрудничество с институциите <clears throat> По отношение на сътрудничеството с комисията с, с, по петициите, ще отговоря по-късно, защото беше зададен от трима души. <clears throat> Мисля, че отговорих и на последния ви въпрос. Сътрудничество с останалите институции казах, че това е от огромно значение за осъществяване на моята програма. Mr. Bostinaro. Господин Гостинаро, мисля, че на английски ми зададохте въпрос, нали? Да, така, правилно е 36% са жалбите за е, липса на прозрачност, за отказ от предоставяне на информация или документи. Това е много, това е много над средната стойност наци... на национално ниво. Много над. 36% е прекалено. Дали е тревожно? Не бих казал, че е тревожно, но е очевидно сигнал, че омбудсмана, е, всъщност това бе е, вършено от е, предшествениците, е, че омбудсманът трябва да се бори за прозрачност. Като сега, разбира се, той ще бъде много силно подпомогнат от е, договор от Лисабон и регламент 1049, които са два от е, инструментите, които всъщност могат да помогнат на гражданите, защото те могат да се позоват на тези закони и да отидат в съда или да се обединят към Европейския омбудсман. Просто трябва да се гарантира правото на европейските граждани за повече информация. Как да засилиме прозрачността и как да намалим броя на оплакванията за липса на прозрачност? Според мен, посредством сътрудничество между институциите и информираност. Трябва непрекъснато да повтаряме колко важно е това – Съвсем не случайно член първи е, формулира, че откритостта е в е, сърце вината на Европейския съюз. Допускам, че вие като мен сте много е, впечатлени в отрицателно отношение за пропаста, която съществува между институциите и европейските граждани. Липсата на прозрачност е именно причина за тази, тази липса на доверие? Как да направим а, така, че всички европейски служители да са наясно с това? Трябва да има непрекъснато обучение, така че е, откритостта да е в основата на дейността на всички европейски е, чиновници. Да е ясно, че те не са тук за да обслужват институциите, а да обслужват е, гражданите и че гражданите настояват за тази е, откритост, е, информираност. на европейските чиновници е едно. И второ, и извън Европа, трябва да кажа, че европейски служители, които работят извън Европа, не, не споделят този приоритет. Разбира се, има подобрения, но още много трябва да се работи. Втори елемент е сътрудничество. Както казах и на госпожа Груни, с сътрудничество с всички агенции. Говорих с Европейската банка за инвестиции, господин Найштадт вие знаете, че ние имаме меморандум за разбирателство да обработваме и техните жалби. Много е, е важно за всички институции да поставят откритостта в основата на техните всекидневни дейности, а те не са наясно с това непрекъснато, ние непрекъснато трябва да настояваме за повече прозрачност. Но има също и законови ограничения, които налагат съответно поведение. Не е ли така? Да, добре сега да отговоря на госпожа Ханкис. Вие също зададохте няколко различни въпроса. Първо, а, имиджа. Не става дума да се а, подобрява а, имиджа на омбудсмана. Според мен акцента трябва да се сложи на правото на гражданите да се обърнат към омбудсмана. Това според мен е най-важно. Интересен въпрос, в смисъл много важен ми зададохте за това как да постигнем равнопоставеност на правата. Това е ключово за дейността на омбудсмана, не само на него, разбира се, но главно на не. Да прави така, че да бъдат зачитани правата. Аз съм и юрист и е, държа много на понятието равнопоставеност. Е, действително има разлика между правото на континента и е, в англосаксонското право, като аз лично от се води като национален омбудсман в практиката си именно от това съчетание на правата на равнопоставеността и а, солидарност. Нямам време да, да разработвам тази теза в а, детайли, но смятам, че тя е изключително важна в публичните администрирани. Трябва да помагаме на администрацията да разбере това, тези понятия. А, действително до този момент не съм коментирала борбата с корупцията. Тя е основна част от работата на омбудсмана, но с нея се занимават и други е, институции, като ОЛАФ. И сега се връщам обратно на въпроса на госпожа Груни. Много се радвам, че новия статут на омбудсмана му дава право да да подаде, да, да възбуди е, дело срещу съответен служител пред институцията, ако се докаже, че има случаи на корупция. А, разбира се, в една институция може да има 100 хиляди служители, които са напълно честни и един, който е корумпиран и моментално имиджа на Европейския съюз ще бъде нарушен. Затова ние трябва да бъдем много бдителни по отношение на корупцията. Но отново въпроса за контрола на, на корупцията е последваща дейност. Първо, основното е обучението, да направим така, че европейските служители да бъдат напълно е, почтени в начина по който те вършат своята дейност. Свобода и сигурност коментирахте, прави сте, свързани за двете понятия. Напълно споделям вашите виждания. Действително има моменти, когато те могат да застанат в конфликт. А, съответно, политиците могат да дадат малко повече превес на едното спрямо другото. И именно в този сблъсък на свободата и сигурността, Европейския омбудсман трябва да бъде много бдителен. В смисъл да се осигурява сигурност, но да не се нарушава свободата. Това е огромно предизвикателство, бих казал от векове. И ще си остане такова, но аз лично съм много за това на национално и на европейско ниво да бъдем изключително бдителни. Винаги да е, преследваме политиците с цел те да не слагат прекалено много акцент върху сигурността в ущърп на свободите. И е, последно, но не най-маловажно, нарушенията срещу младсинствата. Разбирам, че вие сте много загрижена за спазване на правилата на мълци... правата на мълцинствата. Аз съм запознат с тези проблеми в моята страна. Тук имаме три мълцинства. Знам много по, за тези проблеми. Аз съм много ангажиран с, с, с спазването на правата на младсинствата. И в моята дейност 9 години като омбудсман винаги съм се стремял да уважавам правата на младсинствата. Разбира се, има младсинства като хора с увреждания или младсинства на база на език, на база на религия, на база на е, етнос, така нататък. За мен това беше основен момент от моята дейност и ако вие ме изберете, ще имам възможност да работя по тази дейност и на друго ниво. Ще трябва да ускорим малко. Закъсняваме. Как да ускорим въпроса на обработване на жалбите? Много се радвам. А, не искам да оставам впечатлението, че само давам хубави идеи и нямам представа как да ги изпълнявам. Първо, както казах, знам, че вече има подобрения в това отношение. Слизаме до среден срок 12 месеца, което е добре. Мисля, че е, среден срок 12 месеца е добре той е застъпени в е, решенията на комисията за изпълнение на член 226 и 228. Така че ние вървим към тази цел. Как да се постигне това? Това беше така последния ми коментар от представенето ми. Е, въпросът е да използваме все повече е, решения, които да са базирани на консенсус. Аз съм използвал този метод в Белгия. Просто да се използват по-гъвкави методи, защото така се спестява много повече време, което персонала може да оплътни при други разследвания. Така че много е важно да се види къде могат да се търсят по-лесни и по-гъвкави решения, за да се пести време и съответно вече това време да бъде употребено за по-класически разследвания. По този начин процедирах в Белгия и смятам, че по този начин може да работи на европейско ниво. Госпожа Акин. Um, your, your, your several... <laughs> Oh, no, I, I'm talking about Mr. Harkin. Sorry, sorry, Mr. Tolkien. Извинете, господин Харкин, е, исках да се обърна към него, може би не произнесох както трябва името. Няколко въпроса ми зададохте. Не съм сигурен дали разбрах първия за новите предизвикателства и класическата дейност. Това ще прескоча, отивам направо на втория. Е, в е, Европа има два основни, две основни правни системи. Е, правната система базирана на прецедент и е, базирана на законодателство и съдебни решения. Мисля, че те се допълват една с друга. И току-що казах на госпожа Ханкинс, е, в Белгия съществува понятието равнопоставеност и беше много трудно да се въведат в законодателството някои понятия, свързани с тази практика. Много трудно беше. А, така че много е важно да има допълняемост на двете съдебни съдеб, юридически системи. И мисля, че по начина по който боравим с някои от жалбите, е, ще бъде много по-добре, ако се възползваме от предимството на едната или от другата. Е, в историята на Европа има много примери за дейност на омбудсмана различни поколения, които са разработили различни приеми, различни принципи, които са много подобни, много полезни, защото се допълват един друг. Така че в Европа, когато трябва да се справяме с жалби, идващи от държави, където съществуват различни законови системи, трябва да работим като използваме и двете. Въпроса за недоброто управление. Аз в един момент, още през 97-96 година, дадох дефиниция в едно писмо на недоброто управление. Става дума, че това е нарушение на е, юридически е, формулирано законово задължение. Така беше формулирана дефиницията. Аз лично се противопоставих на това, защото според мен трябва да се включва в тази дефиниция и нарушенията не само на юридически задължителни принципи или разпоредби, защото а, недоброто а, администриране не означава само нарушаване на законите, ние трябва да имаме по-широко интерпретиране на това понятие. Сега, ако мога да отговоря някои от въпросите е, за сътрудничеството между вашата комисия и омбудсмана. Нека да кажа съвсем ясно. Аз е, изучавам историята на Европейския парламент от самото начало а, и историята на омбудсмана. Смятам, че винаги сътрудничеството между омбудсмана и вещата комисия е било отлично и, и се развива позитивно. Аз нямам за цел да критикувам нищо. А смя... напротив, смятам, че сътрудничеството е много по-добро, отколкото в... на национално ниво. Всъщност може да бъде пример, който да бъде следван на национално ниво. Но това, което е, казах е, и видях в е, вашия доклад, госпожа Палиадели казва същото, че по въпроси, които съвпадат по дейността на омбудсмана и на комисията по петициите, може да има повече сътрудничество, за да не се да, да няма дублиране. Тоест, можем да намерим въпроси и жалби, където комисията има правомощие, когато има колективна жалба, а омбудсмана работи по подобна жалба само на едно лице. В такива случаи би трябвало да се търси сътрудничество, когато се работи по едни и същи въпроси. Госпожа Окен. Вашия въпрос е много важен. От юридическа гледна точка. Европейски омбудсман има право да оценява по какъв начин е, използва Европейската комисия член 226 и 228 а, и сега не става дума само за процедура, може да се оценява и по същество за съдържанието, дали се прилагат а, правомощията по член 226 и 228. Но не казвам, че омбудсмана трябва да извършва контрол дали Европейската комисия си използва тези правомощия по член 226 и 228. В меморандума по разбирателство между Европейския омбудсман и комисията по членове 226 и 228 се казва ясно, че комисията тази, която решава дали да се позове на тези членове и това нейно правомощие може да бъде коментирано или, или критикувано, но не може да бъде оспорвано. Та това, което аз е, казвам, е, че омбудсмана вече е извършвал дейност в, в това отношение. Вие знаете, че той има право да коментира не само по процедурата, но и по съдържанието на това как се изпълнява член на 226 и 228. И начинът е много прост. Омбудсман може, примерно, да каже на комисията, че е, комисията не е имала достатъчно основания да използва в конкретния казус член 226 или 228, което ме води до един много основен принцип. Това е принципа на основателността. Тоест, един орган, който има правомощия по закон или по договор, не може да използва това правомощие ей така, както му се иска то може да бъде е, използвано само по е, обоснован, основателен начин. Като вече съответните органи е, решават това, т.е. как те ще използват своите правомощия, се решава или се тези правомощия се използват на базата на основателност. И именно това правомощие на омбудсмана се е използвало. Така че става дума не само за чисто административни процедури, но и също може да се преценява дали е, основателно е приложено това правомощие или не. И последно ще отговоря и на уважаемия депутат, който напусна залата. Вече е, казах, че няма, според мен, напрежение между вашата комисия и омбудсмана, поне аз лично не съм наблюдавал такова от 14-те години, когато наблюдавам а, дейността на омбудсмана и се надявам, че все по-засилено сътрудничество ще работим. Благодаря. Сега можем да преминем към а, допълнителните въпроси. Сам, желаеш да се изкаже само господин Хепинг. Една минута за въпрос, една за отговор. Благодаря, господин. Госпожо председател, а, ще бъда кратко. Когато слушам господин Монет и говоря на холандски, защото и той прекрасно говори, че той има реформаторска програма от рода на тази на Обама. Как смята да осъществи това в Страсбург, в Брюксел. Аз съм работил в кабинета на комисара Калас и бях като противотежест на омбудсмена и винаги търсихме някакво взаимноприемливо решение но много често правната служба на комисията казваше не, това е невъзможно по тази или тази причина и се държеше като Ватикана за да защищава собствените си блага. Те са в много силна позиция и дори в рамките на институциите реформата е трудна, а когато говорите за реформа отвънка, изглежда още по-сложно. Как виждате ролята си към медиите. Искате да присъствате в медиите. Казвате, че гражданите не познават омбудсмана. Говорите за енергична роля, но как смятате в ежедневието да изпратите посланието в медиите, за да може гражданите да се създадат по-добра представа за европейския омбудсмен? Е, е, пожелавам ви успех в тази реформа тип Обама. Господин Яр също поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Да. Въпросът е, продължава предишния. Искам да кажа, че когато гражданите имат е, чувството, че омбудсмена може да им помогне, че ги взима на сериозно, броя на жалбите ще се увеличи. Ако гражданите смятат, че това не, не върши никаква работа, те няма да се обръщат към омбудсмена. Това, което според, според казахте, което ми направи впечатление, че трябва да вземем наистина гражданите на сериозно и да се съкратят сроковете за разглеждане на, на жалбите. Въпросът ми е, трябва ли да се да се внасят някакви законодателни промени, за да може да се ускори този, да се съкрати този срок? Имате ли нужда от парламента? Ние също имаме за цел да намалим срока за разглеждане на пети, петициите. Да даваме един разумен отговор в разумен срок. Благодаря. Благодаря за въпроса. Може би програмата ми изглежда твърде амбициозна, не знам. Смятам, че човек наистина трябва да има амбиции към този пост. Да, вярно е, че казах, че от години работя а, с европейските институции и знам каква е съпротивата понякога на институциите към някои реформи, особено ако те са в общоевропейски мащаб наблюдаваме институции или е, служители, които не са много за промяна. Това е вярно, но аз е, мисля, че това е част от живота на институциите. Е, в национален мащаб също е ежедневна задача на омбудсмена е да, да настоява за повече откритост, повече прозрачност, дух на промяна това правях в продължение на 9 години и това не става с едно штракване на пръсти. Други думи, искам да подскажа, че съм се научил да бъда търпелив, но и упорит. И според мен това е единствения начин да се прокара една промяна, да се постигнат от средносрочните или дългосрочните ни цели, цели. Това не са промени, които стават от днес за утре. Зададахте ми и втори въпрос. Как възнамерявам да е, се обърна към медиите? Как ще представя работата на моя екип в медиите? Всъщност вдъхновявам се от примера на редица страни Австрия, Белгия, Холандия, Франция и други. Страни, в които има а, споразумения с медиите за а, разпрос... популяризиране на ролята на омбудсмена. Не казвам, че ще организирам пресконференции всеки, на всеки два дни, но ще е, институционализирам по някакъв начин присъствието на омбудсмените. Имате само имате само 30 секунди да ви отговоря. Напълно съм съгласен с вас. Много е трудно да се създават очаквания и надежди, ако не отговаряме на тях. Никой не е съвършен. В моята работа обаче съм установяла колко сериозни могат да бъдат последиците от е, липсата на резултат. Смятам, че трябва да работим заедно. за да потикнем хората при всеки проблем да се обръщат към а, а, омбудсмена, разбира се, кота е от неговите компетенции, за да може наистина а, да а, се обръщат, а, да, да, се, да гарантираме, че няма да бъде сезиран тогава, когато нещата не са в негови ръце. Благодаря, господин Монет. Поздравление, приключихме с изслушването. Имаме няколко минути, за да приключим работа. Както знаете, е, нашата комисия няма задължението, нито правомощието да изрази оценка след това след този маратон, трябва просто да прехвърлим това към председателя на парламента, да трябва да изпратим протокола с всички въпроси, коментари, които са формулирани при изслушването на тримата кандидати за пост европейски омбудсмен. А ако няма други изказвания, и някакви предложения, а, мисля, че мога да закрия заседанието с ангажимента да предадем